Добър ден! Възобновявам сесията на Европейския парламент, която прекъснахме на 2 март 2017 година. Уважаеми колеги, преди началото на днешното заседание бих искал да изразя своите съболезнования. Съболезнования